Okay. So, good morning. Good morning. Добро утро. Ще започнем с приемането на дневния ред, както обичайно. Само ви предлагам да отложим съобщенията на председателя както и съобщенията относно текущите между институционални преговори, да преминем веднага към изслушването с Андрея е-, Енрия. Няма възражения. Добре дошъл на Андрея Енрия, председател на надзорния съвет на ЕЦБ. Това е второто изслушване Последното изслушване беше на 4 септември и днес бихме искали да обсъдим мерките за намаляване на риска в банковия сектор и бъдещето на банковия съюз. Също така ще обсъдим следващите теми финансови технологии, новаторство в банковия сектор – и подготвителна дейност за Брексит. Имате думата за около 10-15 минути. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да разговарям с вас по работата на банковия надзор на ЕЦБ. Продължаваме да постигаме добър напредък в намаляване на банковия сектор. Капиталовата позиция на банките се подобрява. Банките намалиха своята задлъжнялост и ликвидността им е над задължителната. Обемът на необслужваните кредити е около 562 милиарда в края на юни 2019 година, когато ЕЦБ пое надзорните си функции преди 5 години, те бяха около 1 трилион. Това означава, че процентът спадна от 8 до 3,6%. Като погледнем по-отблизо, ще видим, че намаляването на необслужваните кредити се ускорява през последните две години и е темпът са особено бързи в страни с високи нива на такива кредити. Тенденцията започна с публикуването на насоките на ЕЦБ през март 2017 година. Независимо от добрия напредък, съвкупният обем на необслужените кредити си остава голям по международни стандарти. За нас – е важно да се постигне повече напредък, докато економическите условия са благоприятни. Банките трябва да спазват надзорните изисквания за покриването на не обслужваните експозиции. Работим с националните компетентни органи по различни инициативи за по-нататъчно намаляване на тези кредити от по-малко важните институции. Трим се възприема като много сложен. Трим беше създаден за да се провери дали вътрешните модели, използвани от банките, осигуряват надежни сравними резултати. След 4 години интензивни усилия наскоро приключихме последния етап на проучванията на място. Те бяха 200. За банк Трем повдигна повиши очакванията и сега се очаква от банките да променят и да подобрят недостатъците, идентифицирани от проверяващите. Банките ще трябва да подобрят използването на вътрешните си модели с оглед на констациите и да отговорят на новите изисквания, изложени от Европейския банков орган. Работата в тази насока вече продължава и Трим потвърждава, че ние трябва да продължаваме да инвестираме ресурси в надзора на вътрешните модели с оглед на високо качество и стандарти. Що се отнася до бъдещето, пълното изпълнение на Базел 3 ще е, приключи процеса на глобални реформи и ще се спомогна за намаляване на риска. Реформата на Базел 3 е да премахне недостатъците в нормативната база. Европейския съюз е, трябва да е, държи сметка за кризата не, не бива да забравя за огромното въздействие на банковата криза върху нашите економики. Банките се тревожат от въздействието на правилата Базел 3 върху капиталовите изисквания, но новите стандарти не са насочени към всички банки, а само към онези, които са използвали вътрешните модели за изчисляване на капиталовите изисквания. Въздействието на новите международни стандарти – е различно в различните банки. И затова въпросът не е дали съвкупното въздействие е високо, а дали увеличението е оправдано от пруденциална гледна точка и гледна точка на условията за равнопоставеност. Много важен елемент на предстоящите реформи е въвеждането на прак на резултата. Supervisory work on training, which I mentioned earlier. Този Output For е резервен механизъм, който който осигурява минимално ниво на рисково претегляне в банковите групи за нашите международни партньори. Output for е, беше, е много важен за постигане на споразумение. Когато анализираме въздействието на Базел 3, ние трябва да вземем предвид законодателните промени, които биха довели до по- нестроги изисквания. Например, директивата за капиталовите изисквания 5 съдър... съдържа нови правила за качеството на капитала за изискванията по стълб 2, което ще наложи промяна в политиката на ЕЦБ когато се договаряше промяната, банковия надзор на ЕЦБ и Европейския парламент изразиха своята загриженост и предупредиха, че е много важно, че е много важно да има капитал от високо качество. Според нашите изчисления, промяната ще доведе до средно намаляване на изискванията СЕТ-1 от 9 базови пункта. Като надзорници ние можем да се стремим за преодоляване на необосновани последици от база от 3 за изисквания за стълб 1. Например, рисковете в модел в бъдеще ще се преодоляват в рамките на стълб 1. Също така би, бихме могли да неутрализираме чисто аритметичния ефект на увеличаването на активите е, пред, с претеглен риск. Ако основните рискове, обхванати от е, стълб 2, не се променят, повишаване в, на капиталовите изисквания няма да бъде оправдано. Но ефекта на новите стандарти не може да се компенсира, тъй като това би застрашило потенциалните цели на реформата. Ние сме наясно с ниската рентабилност на европейските банки. По-слабото регулиране и отклоняването от международните стандарти не е решение. Банките трябва да се съсредоточат върху бизнес моделите, да търсят разходна ефективност и да използват възможностите, предлагани от новите технологии. Цифровизацията създава значителни предизвикателства за банките и надзорниците. Фирмите за финансови технологии трябва да получат банков лиценз. Ние публикувахме насоки за получаване на такъв лиценз, като се има предвид спецификата на бизнес модела на тези банка. Ние публикувахме оценката на риска и ще има специална част за банки с разрешително за финансови технологии. Първият диалог за, с, финансов, с сектора финансови технологии разгледа рисковете на кредит рейтинга, основан на изкуствения интелект. Много е трудно да се предвиди промяната, която е, цифровизацията ще предизвика в структурата на пазара и банковия сектор. Ние смятаме, че има нужда от технологично неутрален подход. Постигнат е напредък при намаляването на рисковете и, регулатор... и приключване на регулаторните реформи. Не бива да забравяме необходимостта от е, доизграждане на цялостната архитектура на банковия съюз – все още има фрагментарност, не са, възпри... не са, прият... не са създадени всички инструменти за управление на кризата или пък те не могат да се приложат ефективно. Някои предизвикателства могат да бъдат разрешени, като видим какво са предприели други юрисдикции. Е, оздравяването е европейски процес, докато банката, банковата ликвидация се регламентира от 19 различни национални режима. Между тези нормативни бази има сериозна промяна. Ето защо ние имаме е уеднаквена процедура за ликвидиране на банки. Бихме могли да се получим от Federal Deposit Insurance Corporation на САЩ, когато мисляме нови административни правомощия за е единния съвет за преструктуриране. Както знаете, Европейската схема за гарантиране на влоговете, което е третия стълб на Банковия съюз, все още не е създаден тази система би премахнала всякакъв претекст за съществуването на правила и политики, които продължават да пречат на пълната интеграция на банковата дейност Убедени сме, че можем да разчитаме на подкрепата на Европейския парламент. В заключение не мога да не спомена Брексит. Непрекъснато подчертаваме, че банките трябва да са оперативно готови, колкото може по-скоро и очакваме банките да направят по-нататъчен напредък при изпълнението на оперативните модели до края на 2020 година. Благодаря за вниманието. Много ви благодаря, господин Андрия. А сега започваме с а, въпроси и отговори с госпожа Лига Перейва от НП. Благодаря ви госпожо председател. господин, господин Енрия. Европейския съюз е изправен пред многобройни предизвикателства, които са много сложни, особено в еврозоната. Трябва да се справим с тази криза по възможно най-ефикасен начин економически растеж за 2019 година се изчислява на 1,1%, което представлява 0,7% под миналогодишните прогнози и това далеч не е достатъчно. За да успеем да се справим с днешните предизвикателства, както цифровизацията, така и дейността в областта на климата има нужда от повече финансиране. А повече, повече финансиране може да дойде само с по-голям и по-устойчив економически растеж. Банковият сектор играе структурна роля в тези усилия и ние се умяхме да реформираме банковия сектор и с цяла Европа след финансовата криза. Все пак обаче имам ни чак още много работа, ето защо от ключово значение е да доизградим банковия съюз с третията стълб, например, но а, с, всяко, с, с всяко заседание на Еврогрупата така не се стига до вземане на решение за ЕДИС, Европейската схема за страховане на влоговете. Все пак, моят въпрос днес е за преструктурирането и факта, че някои банки все още се намират в затруднено положение. Темата също е много важна, защото знаете, че европейските банки действат в среда с ниски лихвени проценти, което намалява и целите им за печалби. И от тази гледна точка банките, които преминаха през схеми за преструктуриране, са изправени пред още по-големи трудности. В Португалия, например, фонда трябваше да предостави над 5 милиарда евро в подкрепа от 2016 година сам на различни банки. Та въпросът ми към вас е до каква степен смятате, че схемите за преструктуриране и в частност банките, които са преминали през подобни схеми, все още могат да се възползват от условията на пазара, за да успеят по този начин да инвестират обществени средства в продук... продуктивен начин в реалната економика. Заявихте, че има различни ем, рамки, 26 всъщност са, на, са националните рамки за преструктуриране на банките. Как обаче може да гарантираме че имаме по-ефикасно функциониращи банки, които са преминали през толкова тежък период. Благодаря ви. Thank you very much uh, for your question. Uh, uh, indeed, let's say, uh, if you look at the, the European... Действително, като погледнете европейският банков сектор, един от проблемите, с които сме uh, се справиме при преодоляването на кризата е факта, че нямаше достатъчно преструктуриране и факта, че това преструктуриране като цяло дойде прекалено късно. Така че е много важно да имаме система, която да ни позволява да се намесим възможно най-рано, като насърчим нужните процеси на преструктуриране като гарантираме, че банките, които са преминали през този процес, са в състояние да подкрепят економиката. И ако погледнете равнището на адаптация на банковия сектор в Европа и на банковия сектор в Съединените щати, можем да кажем, че предимството е фактът, че имаше много по-голям напредък при изчистване на банкови, на натрупаните на кредити. Повечето от банките го направиха през първите три години след а, а, кризата, което а, подобри стабилността на системата, увеличи способността на банките да отбелязват печалби и се отрази на економиката положително като цяло. Така че в момента тече процеса, както трябва да си го признаем. В Португалия се стигна до преструктуриране на някои банки и този процес се възприе като положителен за преодоляване на кризата, да се изчистят балансите на банките и да им се даде възможност отново да играят своята роля на подкрепа за економиката. През последните години се, се, се засилва и кредитоотпускането от банките, което е положителен знак за цялостното състояние на банковия сектор. Но все пак ми се струва, че не се справяме достатъчно бързо и това ще бъде основното предизвикателство. Също така, както вече казах, по, по отношение FDS системата в Съединените щати. Там има един орган, който се занимава с всички банки, които са заплашени от ликвидация или трябва да бъдат ликвидирани, след което този орган има правомощите да прехвърли част от активите на тези банки към други банки, които буквално идват от други щати, което пък помага за цялостната интеграция в системата. И също така се прилага един същи административен инструмент за ликвидациите във всички щати, което значително принася за постигането на тези цели. Така, например, в момента в някои случаи някои банки се определят като застрашени от фалит от наша страна, но не започва процедурата за е, преструктурирани от единият съвет за преструктурирането на европейско равнище, а не, не отговарят и на изискванията за да бъдат ликвидирани на национално равнище. Тоест, е, така те остават в, в лимбо в продължение на две години, например. Така че да, трябва да намерим по-добро и по-европейско решение на тези случаи. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Йонас Фернандес. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл. Първо искам да, да ви кажа, че съм съгласен с вас. Начина по който представихте банковия съюз и необходимостта от банковия съюз. Това е въпрос на последователност. Не, исках да ви кажа, че съм съгласен с вас относно състоянието на нещата в банковият сектор, последователността. Наистина необходима ни е европейска схема за гарантиране на депозитите. Тя трябва да е интегрирана система по същия начин, както имаме един европейски механизъм за е, надзор. Абсолютно съм съгласен, че трябва да имаме еднакви правила за ликвид... Е, ликвидация. Но е, струва ми се, че за непрякият надзор имаме някакви проблеми. например, ето имам предвид Германия как, как, как могат да се, да се извършва непряк на надзор на някои предприятия, след като модела не е достатъчно последователен и интегриран. Знаете, че вчера комисията излезе с нов дневен ред и в следващите месеци комисията ще излезе с предложение за устойчиво финансиране. Бих искал да знам какво мисли надзорният орган за това и какви ще бъдат мерките, които ще са необходими. Благодаря. Благодаря по първия проблем. Предполагам, че имате предвид Нордърбей. Бей е под пряк надзор на Европейската Централна банка, тъй като това е предприятие от, с, от голяма значимост за Европейския съюз. Но при по-малките и при по-незначителните предприятия или фирми имаме друг вид надзор. Обикновено той се извършва от националните органи, а ако е необходимо преструктуриране, работиме с националните органи. Въпросът е в различните законодателства и различните правила, които трябва да бъдат съчетани в случай на криза като например правилата за ликвидация, но същото въжи и за правилата, свързани с схемата за гарантиране на депозитите и управлението на кризите. Като, например, в Италия, случая Кереджа, където имаме една гаранционна схема, която е доброволна, необвързваща и едни правила, които са обвързващи, а в други страни правилата са абсолютно обвързващи, така че нещата са много различни в, държав... в различните държави членки. Има случаи в някои държави, в които могат да се предприемат превентивни мерки, в други не. Спомняте си, че решението на е, Европейският съд излезе с е, решение за по е, единни правила, за да можем наистина да имаме по-добро решение в бъдеще. Колкото до стабилност, стабилното и устойчивото финансиране, то трябва да вземе предвид риск. Когато инвестицията е рискована, трябва ще се използва по-рисков капитал и в обратния случай обратното. По принцип, бих поня, понякога капиталните изисквания не са добре е, не са добре разбрани, техното съдържание не се разбира добре. Това е всъщност начина по който банките се е, самофинансират. Колкото повече са е, капитал имат, колкото повече са капитализирани, толкова повече рискове могат да поемат и да, и, да а, финансират економиката. Развитието на зелената економика ще а, доведе до нови рискове. И тогава ще трябва да взимаме решения, които наистина да почиват на факти и на доказателства. Благодаря, господин Лойс Карикан. Мадам Благодаря, госпожо председател. Господин Андрия, много се очудихме от решението на Генерална дирекция конкуренция да освободи да във връзка с спасяването на Гордон Бей. Видяхме, че има случаи с с много голяма държавна на помощ 4,8 милиарда и between injections 1.5 in asset guarantees over the last uh, few years um, by tax. Сега виждаме, че Нортън Би ще бъде спасена това поставя под съмнение доверието в банковия систем и очевидно системата за преструктуриране не работи. При националното преструктуриране се предотвратява необходимостта от спасяване с обществени средства. Сигурен сте, че Нордън Би е проблем, към който е подходено правило сега. Е, банки тип е, е, зомбита хем функционират, хем не. Наск скоро председателят на Нордън би спомена нещо, което според мен ще бъде лесно да се, предус, да се от, оттегли банковия лиценз. Това би ли било решение? Благодаря. Много труден въпрос. Най-напред искам да кажа, че не мога да отговарям от името на колегите в комисията по държавната помощ. Работихме с тях, защото и анализирахме въпроса от надзорна гледна точка и издадахме разрешението, което законодателството изисква. По-конкретно, Работим по оценката на капиталови и бизнес плана на банката от гледна точка на устойчивостта, потенциална гледна точка и дали банката ще успее да спази капиталовите изисквания. И колегите в Генерална дирекция конкуренция се съсредоточават върху държавната помощ, но нашите усилия бяха координирани. Разбирам представата, че режимът за преструктуриране може би не дава очакваните резултати. Вие напълно казахте, че кредиторите за кредиторите е по-изгодно националната процедура по ликвидация. Това не би трябвало да се допусне. При, при една резолюция ликвидацията не би трябвало да облагодетелства определени кредитори. Има нужда от по-хармонизиран режим за ликвидацията понякога чувам и инициативи за хармонизиране на процедурите за несъстоятелност. Това би било идеално, но би било много трудно. Най-добре ще бъде да се отделят банки от обичайната процедура за несъстоятелност и да се разработи политика за ликвидация. Що се, що се отнася до използването на обществени средства, става дума за публична собственост, когато една банка проповядва изисквания, надзорникът настоява за планове, които да доведат до спазване на правилата и банката като цяло, е, като правило се обръща към акционерите с въпрос дали са готови да осигурят по-голямо финансиране. Това се случи в този случай. Много е важно това, че е това, което казаха колегите от Генерална дирекция – конкуренция, а именно, че планът трябва да съответства на пазарните изисквания. Това, което вие споменахте правилно, а именно има много банки, които спазват изискванията, но бизнес моделът им не е жизнеспособен – това е много трудна област за нас в банковия надзор. Разбира се, ние успорваме бизнес модела на банките, искаме от тях да предприемат мерки. Понякога се налагат мерки, радикални мерки, като синдици, назначаване на синдици. Отеглянето на лиценза е една крайна мярка, която се предприема след несъстоятелността на банка. Една За англо-австрийската банка и очакваме решение от австрийския надзорник. Имаше процес за отегляне на лиценза, ЕЦБ спря процеса, за да са сигурни, че, това, че отеглянето на лиценза е единствения възможен вариант. Благодаря, господин Гиголт. Миналата седмица бях в Лавалета в Малта и по този повод прочетах доклада на Reuters за лошото състояние на Банко Валета. Получих доклада от Европейската Централна банка. Разбира се, не може да се коментира конкретния случай. Докладът беше силно критичен и аз ви благодаря за това, че работите по тези въпроси, но шокиращото е, че въобще може да се случи нещо подобно в банка под европейски надзор. Моят въпрос е следния. Вие, е, ваше задължение е да давате точна оценка, на която да се използва от ръководителите на банката. Има ли случаи, в които единият надзорен съвет е давал отрицателен отговор? Нямам статистически данни, но не смятам, че статистическите данни са много полезни. Ние често оспорваме назначението на член а, на управителния съвет. А, случва се често. Ние отскоро започнахме да прилагаме един инструмент. Оценката за пригодност не е единствената оценка, която се предприема от а, надзорния съвет това оценката е текуща и когато има данни за да речем пране на пари или слаб вътрешен контрол, ние прилагаме инструменти, за да видим дали, кои, са, кои членове на съвета отговарят за конкретната дейност и дали продължават да отговарят на изискванията за пригодност. Може ли допълнителен въпрос? В Аз знам, че има подобни предизвикателства, само че доколкото знам, надзорният механизъм никога не казва не на кандидатите. Задавате различни въпроси, но не казвате не. И за това ще бъде полезно да ни кажете колко кандидати са били одобрени, колко са били отхвърлени и кандидати, за които знаете, че са били отеглени след ваши въпроси. Това би било полезно. Един, един въпрос във връзка с едно изказване, за, в смисъл, че няма хармонизация а, за нормативната база за оценката за пригодност. Вие сте прав и а, вашите възражения дават резултат, но фактът, че не давате отрицателен отговор е липсата на хармонизация. Кое според вас би трябвало да се хармонизира, за да си вършите работата по-добре? А, пропуснах да отговоря на този въпрос. Да, действително, много сериозен въпрос. Ние прилагаме 19 различни режима в изпълнение на директивата и по този начин не можем да прилагаме един и същ критерий спрямо един и същ човек. Директивата се изпълнява по различни начини. Има случаи, като в Италия, например, в които директивата не е изцяло приложена, което ни затруднява в прилагането на инструментите и в тази област отговорът е лесен – максимална хармонизация. Ние сме в банков съюз и критериите трябва да бъдат едни и същи за всички. А освен това, по отношение на статистиката, трябва да поясним, че в много случаи ние а, утвърждаваме назначенията с резерви и под условия, когато преценим, че има потенциал, потенциален недостиг на знания или недостиг на време, което да се посвети на задачите, ние препоръчваме програма за обучение. Бихте ли ни изпратили статистическите данни? Благодаря, господин Юджин. Благодаря, господин председател. Големите банки наскоро докладват за спад в рентабилността. ЕЦБ все още не са направили анализ на отрицателния страничен ефект на хлабавата си парична политика. един е, ефект, който ще се засилва с времето, е ниската рентабилност на банковия сектор. Дали ще, ока... ще окажете ли натиск върху ЕЦБ а, да анализира страничния ефект на паричната си политика. На заседание през март 2019 година поехте ангажимент да предприемете надзорни мерки към мерки с, с определени, с рискови експозиции. В някои случаи проблемите се задълбочиха с спорни държавни ценни книжа. Въпросът ми е какви конкретни мерки сте възприели за противодействие на тези отрицателни явления. Благодаря за ниската рентабилност. Действително, конюнктурата влияе върху нормата на печалба но ако искаме да имаме точна оценка на въздействието, трябва да видим кои са факторите. Ниските лихвени проценти водят до увеличаване на обемите на банковите кредити и са от полза за кредитополучателите при погасяване на кредита и ако не беше, ако не беше паричната политика такава каквато е, едва ли щяхме да постигнем подобно съкръщаване на необслужваните кредити. Но действително рентабилността е ниска и това е видимо. И колегите ми които работят в областта на паричната политика, правят анализи и се и за това и сега са предложени нива на резервите, които банките трябва да държат. Що се отнася до суверенните експози... до държавните експозиции, в а, а, ние анализираме този риск в рамките на стълпа 2. А, например, в а, стрес тестовете, разработени от Европейския банков орган, разработва всяка година. Това е, а, това е заложено предвиден е специален, специ, специален отдел за сътресения, влияещи върху е, държавните експозиции. По стълпа 2 можем да проследим по какъв начин банките наблюдават този конкретен риск. Също така е, рискове за концентрации в е, Държавните компенсации е друга област на нашето внимание. И когато се натъкнем на проблем, можем да определим и да формулираме изискване към банката. Сега, моят опит от миналото е, в Европейския банков орган мога да кажа, че се обръща много малко внимание на счетоводното отразяване на държавните експозиции. На банките не им е приятно да прехвърлят експозициите от записани към изискуеми и това не дава възможност да се отразят загубите или и поне за активите, които банките държат за отговаряне за спазване на изискванията за ликвидност, т.е. при сътресение с ликвидността да има готови резерви, трябва да могат, те трябва да, да бъдат оценявани на пазарна стойност. Господин Хосе Госмал, благодаря ви, госпожо председател. Тук съм господин Енрия. Бих искала да се върна на идеята за намаляване на капиталовите изисквания за тъй наречените екологосъобразни активи. Вече чух отговора ви и какво смятате за, то, за тази идея? Чух и мнението на, госп... на комисаря Домбровски, с който смята, че трябва да се обмисли тази възможност. Но на мен ми се струва, че неговите доводи бяха съвсем а, уместни. Или казвам с, други, с а, друга дума, а, насърчаване банките да поемат повече рискове не е добрият начин да насърчаваме инвестиции в екологосъобразни технологии, което е основната ни цел. Това, което казахте, не се прилага на обратната политика, т.е. да се изискват по-високи, да се засилят по капиталовите изисквания за замърсяваща дейност. Т.е. когато казвате, че капиталовите изисквания трябва да изпълняват само функцията си в най-строгия смисъл на думата, а не да се използват като за постигане на странични цели. Бих искала да чуя мнението ви по тази идея. И имам още един въпрос. Мисля, че всички сме съгласни, че е нужно да се приеме е, схемата за гарантиране на влоговете, с която ще се доизгради Банковия съюз. всички сме съгласни, че трябва да има по-високо степен на споделяне на отговорността. Смятате ли, че целта, която сте си поставили, т.е. всички държави членки да бъдат защитени в една и съща степен чрез схемата за гарантиране на влоковете, може да се постигне с схема за гарантирането на влоковете, основаваща се на кредитоотпускане, защото схемата, която се основава само на влоговете, ще запази системата такава каквато е. Няма да доведе съществени промени. Well, for... Благодаря ви за въпроса. От самото начало държа да отбележа, че Европейската комисия поиска от Европейския банков орган да направи анализ на подкрепящият фактор, банките и ние като в надзорният съвет допринасяме чрез анализ, изготвен на равнището на ЕЦП. Както вече казах, дебатът би трябвало да се основава на реални парични доказателства. Тоест, съществуват ли доказателства, че рисковете са по-малки при някои дейности в сравнение с други? Така, такъв беше случая с Фактора, подкрепа за МСП, между другото. Изготвихме надлежен анализ, който показа, че диверсифициран портфел за инвестиции с повече МСП е по-малко рисков с, в сравнение с портфелове инвестиции в големи корпорации със същият размер. И това доведе до намаляване на капиталовите изисквания за инвестиции в МСП. И в крайна сметка този принцип беше прият и включен и в Базел сектор. Другият ви коментар също е напълно правилен. Ако искате да преминем към по-замърсяващи технологии, към инвестиции в екологосъобразният инвестиции, трябва да се взема предвид рисковете. Но цялостният дебат за устойчивостта насърчава и надзорните органи, и банките да гледат по-дългосрочно към рисковете. Така, например, сега се разглежда, ако погледнете вътрешните модели, параметъра за изчисляване на риска се свежда до една година, в, максимално в, до три години, тъй като толкова е цикъла за банките. Сега спитаме да сръчим банките да гледат по-дългосрочно и да намерят контрахенти, които да вземат предвид дългосрочните последици. Например, фактът, че даден отрасъл ще бъде по-тежко засегнат от прехода от изкопаеми горива към екологосъобразни такива. И не означава махи да започнат да вземат предвид и тези аспекти в оценката на риска. Но дали това може по някакъв начин да бъде отразено в в ясно разписан фактор за подкрепа на зелените технологии в сравнение с замърсяващите, това не мога да го кажа от сега. Но ако погледнем каква е крайната точка, цел на европейската схема за гарантиране на влоговете, най-добрият вариант би било да има привличащ ефект и да се гарантира, че има реална диверсификация на риска, включително и за съвместната схема за гаранция на влоговете. Тоест същото количество средства трябва да защитава вложителите. И още нещо, което честно се губи в тази дискусия. Става дума за, за средства, които се изплащат от банките чрез принос за гаранция на риска. И дори ако има някакво участие в страна на държавите членки, тъй като банките не са в състояние сами да се справят, гаран, гаранцията на блокове все пак ще бъде преди всичко за, за, чрез средствата, предоставени от банките. Тоест това ще бъде частно гарантиране. Според мен е добре да има първи е, етап с е, застраховане може би презастраховане. Това ще бъде първа стъпка напред в правилната посока. Благодаря ви. Господин Мартушело има думата. Си, грация. Благодаря. Три бързи въпроса. Първа, вчера Италианския парламент е, прие резолюция, е, според е, която приемането за пакта за стабилност се приема от Италия. Но има някои условия за изключване на държавните ценни книжа и се говори за сигурността и, и за осигуряване на депозитите. Какъв е смисълът от а, тази резолюция? Не смятате ли, че това може да доведе до спекулации за това, че Италия е твърде задлъжняла страна? Второ, вие декларирахте, че за да се насърчи консолидацията на пазара, няма да има нужда допълнителен капитал. Това се, вижда, се възприема като стимул за агрегацията. С, с оглед банката ще следи ли нивото на капиталите. Третия Банка Популаре вибари е, поиска Междубанков е, фонд за защита на влоговете, е, за да осъществи план за спасение. И това предполага и директна намеса на държавата на стойност милиарда. Това ще се възприеме ли като държавна помощ? Ще започна с по-лесният въпрос, който беше последният въпрос. Ние не разполагаме с правомощия за определяне на държавната помощ и какво е държавна помощ, така че не съм в състояние да се изкажа по темата от с призмата на държавната помощ. Банка Популара Ди Бари е не съществена институция Златно попада под юрисдикцията на гуверньора на Италианската централна банка, но разбира се, сме в постоянен контакт с италианските власти и следим развитието на събитията. По въпроса за Европейският механизъм за стабилност, доста ме притеснява начинът по който се развива дебата за изграждането на банковия съюз. Когато се води дебат, оформен от червени линии, поставени от различни държави членки, няма как да се достигне до крайно споразумение. Мисля, че всички трябва да се съгласим, че в края на процеса целта ни е да, да създадем европейската схема за гарантиране на влоговете. И друга малко по-чувствителна тема, може би, по отношение на експозицията на държавните дългове. В идеалният вариант, може би, трябва да се стремим към портфейли на банките, които са по-диверсифицирани, т.е. не само всички италиански банки да имат облигации на италиански държавен дълг, а германските на германски държавен дълг, а да насърчим повече диверсификация. И смятам, че действително трябва да обсъдим тази тема на европейско равнище и да постигнем напредък и в а, този процес. А от гледна точка на банките, които попадат в моите правомощия, в рамките на пакета за Европейски механизъм за стабилност е а, общата, общията гаранция по Европейският фонд за преструктуриране на банките. По този начин ще се засили надежността на Европейския съюз за това, че е в състояние да извади от пазара в случай на нужда и големи и по-сложни банки. И по този начин ще гарантираме, че сме постигнали една от основните цели на банковия съюз и на процеса на реформиране на банките. По въпроса за сливането на банките, е, ще си позволя да поправя начинът по който цитирахте моето изискване. Никога не съм заявявала, че няма да изискваме собствен капитал в случай на сливане на банки. А, казах, че има, има усещане на базара, че в момента, в който има сливане на банки, автоматично ЕЦБ ще поиска увеличаване на капиталовите изисквания, които надхвърлят индивидуалните капитални изисквания на двете институции преди сливането. Аз просто казах, че ще разгледаме всеки случай по-отделно, ще разгледаме конкретният проект, конкретният капиталов план на банката, за да сме сигурни, че не само от първия ден, но и в средносрочен план се предвижда процес, който ще гарантира изискванията за минимални, минималните капитални изисквания, изисквания което ще избегнем, целта ни е да избегнем това, което се случва обикновено при сливането. Тоест, първоначално има спад на общия капитал, след което се достига до печалби на по-късен етап. Имаме излишен капацитет в Европейския банков център, извинете, в Европейския банков център и малко повече концентрация. Може би не е лоша идея. Ние не искаме да създаваме огромни гиганти, но не е след да има малко повече концентрация в средния сегмент на сектора. В противен случай тези си просто не могат да оцелеят. Благодаря, Педро Маркес. Thank you. Thank you, Благодаря ви, господин Енрия, за сведенията, които ни предоставихте до момента. Въпросът ми е в две части. Първо, какви са приоритетите ви за 2020 година? Ясно заявихте, че приоритетите ви отново ще бъде преди всичко изчистване на балансите и стабилност. Разбира се, банките взимат предвид а, този факт, предвиждайки пред, предвиждайки дейностите си за 2020 година. Да вземем предвид факта, че банките достигнаха до стабилно равнище от 7% на собствен капитал за две години, така е средното равнище, в много по-малко рискова среда, с много по-малко рискови баланси. Дали не е зле да се, загледне, да се загледаме малко повече в структурата на балансите на банките, а не само да се стремим в за оздравяването им. Не е ли притеснителен фактът, че отпускането за частни лица се увеличи значително повече от, от сравнение с отпускането за МСП през последните две години? И не смятате ли, че от гледна точка на надзорните органи би трябва да се в по-голяма степен на структурата на балансите на банките? и в крайна сметка да направим това, което трябва да правим, а именно да предоставим нужните стимули за банките, за да подпомагат в по-голяма степен продуктивната дейност. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с изграждането на банковия съюз. Отново съгласен съм, е на факта, че се озоваваме в тази среда, в който всеки поставя ултиматуми и е трудно да се постигне нещо при тези обстоятелства. И ми се струва, че повечето хора ще се съгласят, че положихме доста усилия за намаляване на риска и сега трябва да доизградим стълба за споделяне на риска. Но интегрирането на банковия сектор на европейско равнище изисква много повече усилия. Не става дума само за схемата за гарантиране на влоговете. Това е важно, разбира се. Важно е също така да се намали концентрацията на държавен дълг на една, бан... на една държава в банките, само от тази държава. И това е важен проблем, съгласен съм. Но дали можете да ни кажете сега или да ни изпратите за в бъдеще визията на вашата институция за други стъпки, които можем да предприемем, за да засилим интеграцията на Европейския банков сектор. Тоест да не се случаваме само върху конкретният и много важен въпрос с Европейската схема за застраховане на влоговете. Благодаря ви. Както вече казах, ние сме потенциални, потенциален надзорен орган Тоест мандатът ни е да се, да се съсредоточаваме върху рисковете, което обаче не значи, че е, се съсредоточаваме само върху е, оздравяване на балансите и премахване на изостаналите проблемни активи. Трябва да ги изчистим сега, защото ако се стигне до нова криза, в Банковия съюз в момента 40 или 30% е делът на необслужените кредити. И ако се стигне до нова криза, тези институции ще са в много тежко положение. Но ние разглеждаме рисковете и в други области предвид обстановката на ниски лихвени проценти, банките Диверсифицират дейността си, се опитват да гарантират рентабилност и дейности. С първо направо казахте, че се засилва като отпускането към частни лица, тъй като то е по-рентабилно, но това води до сериозни риски. Рискове. Така че не се съсредоточаваме само върху натрупаните рискове в портфелите на банките. Оценяваме и новите рискове, които поемат банките и съблюдаваме за надежната им оценка. Държа да отбележа още веднъж, че ние като потенциален надзорен орган не можем да водим промишлена политика. Това не е наша, наше правомощие, не, не е нашата задача. Не може да съвшаваме банките да финансират даден отрасъл на економиката. Нашата цел е да гарантираме, че когато банките вземат някакво решение за инвестиции, да са в състояние да управляват по адекватен начин риска, който поемат. По въпросите касата на банковия сектор казахте нещо напълно вярно. Много зависи от схемата за, за, за гарантиране на влоговете. Защото докато нея е, няма, това се използва непостанно като претекста за сегментиране на капиталите и на ликвидността в отделните държави членки. Защото ако в крайна сметка си има някакъв проблем, схемата за страховане на влоговете в съответната държава членка ще трябва да плати сметката. Но за сега трябва да живеем с а, а, този факт, защото най-вероятно Едис няма да бъде прият утре. И като казахте, трябва да работим по интеграцията и в други аспекти. Има редица теми, които са част от законодателния дебат. Така, например, в... немалко говорихме за ликвидността, за натрупването на ликвидност и това дали може по някакъв начин да насърчим банките по по-интегриран начин да управляват а, а, задълженията, които са поели. Към момента работим за насърчаване на гаранциите в рамките на група от банки, за да сме сигурни, че ако има сериозен шок в дадена страна, останалите банки ще подкрепят засегната институция и че ще може да се а, разреши проблема на равнището на групата. Така че да, съгласен съм, че, че подкрепата за този вид решение ще бъде много важна. No. Благодаря. Е благодаря, госпожо председател. Искам да ви задам три въпроса. Вие вече отговорихте на повечето от тях, но искам да наблегна на други аспекти. Абсолютно сте прав, че трябва да има пълно хармонизиране на правилата за несъстоятелност. Защото има, има фрагментиране. Прави, прави сте, че трябва да видим е, в кои специално области трябва да побързаме. Можете ли да кажете в кои области интеграцията трябва да се извърши колкото се може по-бързо? И каква посока трябва да вървим. Вие споменахте американската система и преструктурирането на банковия сектор след кризата. Вие споменахте за възможността и ние да създадем един централизиран инструмент. Но за това е необходимо да има наистина банков съюз и също така споменахте по-малко значимите банкови институции и вашата роля като надзорен орган. Как как да променим цялата обхвата на рамката за надзор, за да могат и те да бъдат включени и в, в вашите правомощия. Благодаря. Що се отнася до несъстоятелността, ще отговоря всъщност на първите ви два въпроса едновременно. Ако видим с какво разполагаме в момента а, и какво е, какво е положението относно правилата за несъстоятелност. В а, някои страни няма адми, нито административни инструменти, нито а, схема за гарантиране на влоговете. И, и банки. които по, по принцип са в несъстоятелност, но не могат да предприемат съответните процедури за започване на състоятелност. Докато в други страни има административни мерки и правила за управ... управление на несъстоятелността, като може в този, да, споменеме примерно с Венето Банк. Така че много са случаите и най-различни са а, случаите. Затова наистина е необходимо да се хармонизират правилата за несъстоятелност по този начин властите ще могат да упражняват и контрол и да поемат контрол над банките и по този начин потребителите, вложителите няма да загубят нито стотинка. Техните влогове ще бъдат гарантирани банките ще бъдат преструктурирани и съответните активи и пасиви след това ще бъдат продадени на, на други банки. Така че струва ми се, че трябва да би било добре да разполагаме с подобен инструмент. защото целият процес ще има общо европейски, ще бъде в европейски мащаб. По-малките, за малките банки, а, както, както вече споменахме, националните надзорни органи отговарят за тези институции и но разбира се, ние упражняваме е, на наблюдение. Но ако е, има изглед е, за криза, ние работиме в по-тясно сътрудничество с националните органи. Колкото колкото до холистичният подход. Споменахме за един инструмент, който би, който би бил полезен за възможността да, да закупуваме различни а, институции. също така. Необходимо е да имаме един интегриран е, инструмент, за да може да подпомагаме националните органи, ние в крайна сметка развиваме политики на европейска и в европейски мащаб и трябва да имаме възможност да контролираме тяхното приложение в е, национален план, в национален мащаб в, в, в случай с Латвия трябваше да упражниме надзор и след направената проверка да оттеглиме съответното разрешение. At the Retail Banking Conference. На конференцията а, за банковите операции на дребно се говори, само че след това се реши да не се осигурява стимули за банките и с това и като се намалят капиталовите изисквания за по-зелени проекти. Изискването ви е банките да станат по-сигурни, т.е. да се намали експозицията за риска. Отчитате, че има системен риск, за, който зелените финанси ще доведат за банките. Вчера председателката фон дер Лайен говори за зеления нов курс и въздействието върху всички сектори на обществото. Въпросът ми ЕЦБ и всички централни банки на Европейския съюз едва сега започват да обмислят своята отговорност в областта на климатичните изменения – Вашият акцент е върху стабилността и предотвратяването на нова финансова криза, като тази преди 10 години. И моят въпрос е какви механизми смятате, че са необходими за ЕЦБ, за да поставят банковата система на по- устойчива основа. Смятате ли, че риска за климатичните изменения върху финансовият сектор е приоритет? Uh, this allows me to clarify the point. I mean, I, I, I would not uh, really like you to leave this room. Uh, не бих искал да си тръгвате от залата с чувството, че ЕЦБ не се интересува от един от основните приоритети това е в договорите и наша цел е да помагаме, подпомагаме Съюза в изпълнението на поставените цели. Екологичната устойчивост е в нашия дневен ред. Въпросът е с какви инструменти – В плана за действие на комисията и плана, разработен от банковия орган, е, се обръща внимание на разкриването на информация, когато се разработи таксономията на зелените активи и създаването на режим за разкриване на информация може да бъде огромна помощ за устойчивостта. Виждаме, че банките в някои страни няма с какво да се похвалят в усилията за устойчивостта, само че много скоро след това казаха същите тези банки, казаха, че обръщат голямо внимание на устойчивостта. Освен това, ние се интересуваме от това как да управляват банките своите рискове, климатичните рискове, физическите рискове, природните бедствия, например, и подпомагането на економиката и също така и в процеса на прехода. Освен това, ние разработваме очаквания от страна на надзора за това какво банките могат и не могат. Ако приемеш за, ако приемеш за обезпечение въглищата, който ще бъде силно обезпечен след 10 години, е ясно, че цената на обезпечението няма да се основава на днешната цена, а върху неприемането, обществената нетърпимост към този вид обезпечение. Стрес тестовете е са интересен инструмент, който дава възможност ние имаме обичайни тест, стрес тестове на ЕЦБ, които ще започнат до година. Те ще продължат 3 години. И в рамките на 3 години е трудно да оценим въздействието на климатичните изменения върху банковия сектор. И ако искаме да разберем как банките управляват риска, и имаме нужда от конкретна дейност и а, националните органи разработват подобни инструменти. Ние също работим и така, много се работи по тази цел. Единственият въпрос е дали като използваме капиталовите изисквания за данъчен стимул, облагодетелстващ един сектор, независимо от е, рисковете, е правилният път. Искам да кажа, че преди това има нужда от пространен анализ на рисковете. Благодаря. Свен Гигот. Записали сте се за втория кръг. А не, грешка. Обсъдихме с, с Свен това. Господин Анрия, вие споменахте интербанките, техния ръст и ме интересува процеса за, на лицензиране и свързаните с тях рискове. Е, и издавате лицензии за банките от е, финансовия технологичен сектор, но не извършвате надзори заради Брексит – е, ще има конкуренция да се привлекат някои банки в Великобритания, които бяха лицензирани там. Това създава е, проблем. Не знам дали това е проблем за банковия надзор. Моралният риск, тъй като лицензите се издават от ЕЦБ, но надзора се извършва от националните надзорни органи, е за мен морален риск. И двата проблема морален риск и надзорната конкуренция могат да застрашат единството на пазара. Смятате ли, че това е въпрос, който би могъл да се обсъди по-подробно? Нашата комисия създаде работна група по финансови технологии. Ние сме готови да се занимаем по-обстойно с този въпрос. В чи правомощия е това? ЕЦБ или надзорният орган? Благодаря. Много богат и важен въпрос. Действително, свидетели сме на нови участници на пазара, които използват новите технологии. Както споменахте, процеса на Брексит – ще доведе до това, че много от фирмите в финансово-технологичния сектор кандидатстват за лицензи в банковия сектор, за да предоставят услуги след Брексит. И най-важният въпрос е, че основната задача за нас в този процес е да използваме процеса на лицензиране. Ето защо ние трябваше да разработим, както казахте вие, режим за лицензиране на нови банки от финансово-технологичния сектор. Обръщаме внимание на състава на ръководството, експертните знания, облак, изнасяне на дейността. Всичко това е, има голямо значение и при Брексит и така. Първо имаме нужда от е, много добър режим за лицензиране. Ако тези банки останат е, под прага на значимост, те са под надзора на националните органи. Това не означава, че ние не обръщаме внимание на това, което се случва там. Както вече казах, ние започнахме интердиалога, проведахме първият семинар и надзорниците обсъждат най-важните въпроси, свързани с надзора на този модел. Както казах, ние разработихме детайлен анализ на характеристиките на тези банки и ще публикуваме резултатите от анализа в доклад, който ще публикуваме през януари. Като цяло много ни се иска след Брексит да не се създават субекти, които не отговарят на европейските изисквания, ако това са банки, е, които подлежат на надзор, те трябва да спазват нашите изисквания. Ако има фирми от е, финансово-технологичния сектор, които не са банки и нямат лиценз, това е проблем. Е, ние Разбира се, нормативната база допуска технологична неутралност, но заедно с това предполага прецизност. Остават ни няколко минути за спонтанни изказвания. Сирпа Пити Кайнен много е разумна политиката да не се включват екологичните фактори. Те, са, те представляват съществен риск. Само, че в дългосрочен план ние ще трябва да отчитаме не, и да оценяваме не само климата, но и биологичното разнообразие. ЕЦБ работи по този въпрос. Бихте ли ни казали какви, планов, какви планове имате с оглед на оценката на риска? Има много инициативи и как ще гарантирате съпоставимостта на оценките и е, направени от различните режими. Тук можем да споменем и кръговата економика и разбира се инвестиционните банки. В знаем, че в тези области се работи много. Ние работим много активно в областта на екологизирането на финансовата система. Е, ние работим на глобално ниво и се опитваме да разберем какви са рисковете, възможностите, и факторите, които променят методите на работа на банките. Работим и с Европейския банков орган. Миналата седмица те публикуваха пътна карта за мерките, които предвиждат по климата и тук, се, тук трябва да включим разкриване на информация, режим за стрес-тестове, ръководство за банките за управление на климатичния риск. Сега от гледна точка на надзорните цели на ЕЦБ, ние набелязваме извадка от значими и по-малко значими институции. Оценяваме тяхната изложеност на климатичен риск и на тази основа водим диалог с банките. Е, споменах е, е, взаимодействията с националните органи. И сега ние работим по надзорни инструменти във връзка с климатичния риск. Например, тези рискове е, се включват в процеса стълб 2, който обръща внимание на ръководството на банката и дали е, ръководството разбира тези въпроси, доколко е осведомено, как влияе това върху капитала на банката но като цяло, като глобална политика, ние взаимодействаме с, с мрежата за екологизиране на финансовата система. И това са надзорните цели, които са в центъра на вниманието ни. Председателката благодаря. Благодаря за участието в това изслушване. За, благодаря за отговорите на въпросите. И сега преминаваме към точки 2 и 3 в дневния ред, които бяхме отложили. На първо място имам някои съобщения за процедури за назначаване. Е, координаторите се договориха за кандидатите за изпълнителния съвет на ЕЦБ и провеждане на изслушвания на 3 декември по единия съвет за преструктуриране. Координаторите се договориха за следващите стъпки за Европейския статистически консултативен комитет. Координаторите се договориха за назначаването на Вернер Лангия като член на този комитет той ще бъде назначен от парламента по работните групи след а, диалог между координаторите се, се взеха следните решения. Работната група Банковия съюз ще има 22 членове. 12 членове в работната група по конкуренция, работна група страни, присъединяващи се към еврото, 12 членове на председателството социалистите, работна група финансови технологии, 12 души. Председателят ще бъде от зелените. Председателят помоли групите да изпратят имената на председателите, членовете на тези пет работни групи до 29 ноември. Работната група по финансовата помощ трябва да ще остане под председателството на председателят на Комисията по економически въпроси за петициите Алфред Сан беше назначен пълноправен член от ЕКОН мрежата петиции групите могат да изпратят своите предложения. Казах, че ако няма коментари до четвъртък 21 ноември, предложените последващи мерки след девете петиции, получени след последното заседание на координаторите, на 26 април ще се читат за прието. Gender, Gender Mainstreaming Network. Постоянен член на тази мрежа е Моника Сермеда от Риню. Кира Петер Ханстен е подгласник. По економическото управление и пакета за семестъра Обмисляме данни за економически диалог по пакета за семестъра с комисията, среща, бюджет, ЕКОН с председателя на ЕИБ, предложението за провеждане на размяна на мнения на 13 януари се одобри. Европейската парламентарна седмица взе се следното решение във връзка с интерпарламентарното заседание, организирано от ЕКОН тема за първа сесия нова международна данъчна система. Представител от ОИСР, членове на парламента от страните, които изпълняват председателството през 2020 година, ще бъдат поканени като оратори. Тема за сесия 2 от прозрачност към устойчивост целите в, финансовите, в сектора на финансовите услуги ще бъде поканени представители от комисия, членове на парламентите от страните, изпълняващи председателство през 2020 година. Проект за резолюция за заетост, за постпублична заетост, предотвратяване на конфликт на интерес. Сега трябва да докладвам за трилози и устойчивите инвестиции, договарящите се екипи, трилози по рамката за устойчиви инвестиции 3 и 5 декември бяха проведени два трилога на 3 и 5 декември. Преговарящите екипи се договориха за основните политически въпроси, по-конкретно по отношение на управлението, използване на делегирани изпълнителни актове и създаването на експертна група по устойчиви финанси на държавите членки по отношение на обхвата, включване на преходни дейности с задължение за разширяване за, раз, е, за разкриване на информация по колективното финансиране. Е, четвъртият е, трилог беше проведен вчера и съветът обяви, че не разполага с достатъчна обратна връзка от държавите членки за инвестиционните лимити и срока за размисъл. Те включиха като краен срок първата част от трилога. Проведахме трилог в сутринта и трябваше да проведем втори трилог след 7 часа. И затова беше определен срок за получаване на информация. Председателството реши да анулира втората вечерна част, защото нямаха мандат от държавите членки, така преговарящите екипи очакват обратна връзка от председателя. И ще, ще чакаме съвета. Сега преминаваме към гласуването. институции и органи в рамките на економическия и валутен съюз, предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация. Okay, let's first do a test. Open the vote. Нека да започнем с пробно гласуване. Моля, гласувайте. Everyone has voted for the test. Всички ли гласуваха? Пробното гласуване. Прекратете гласуването. Добре, и така пристъпваме към самото гласуване. with the voting and we start... Започваме с самото гласуване, започваме с параграф първи, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, изменение девето и десето. идентични, за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 4, оригинал. Параграф 4, първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Б. За, против, Въздържали се. Приема се. Параграф 5 първоначалният текст за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 6 първоначалният текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Д за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 9, първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 то за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 25. Yes. Sorry? Okay. Please, yes. So has everybody voted? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Сега има един глас от Риньов повече. So sorry, but uh, we have to fix this. Съжалявам, но трябва да оправим този проблем. So, adopted. So, uh... Приема се. Изменение 28, не, извинете, 26-то. Изменение 26 за, против, въздържали се,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 Параграф 13. Параграф 13. от първоначалния текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме амблок позовавания едно до четвърто за. Против. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Vote and block. Гласуваме амблок позовавания 5 до 11 за, против, въздържали се, приемат се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме на Бог позовавания 12 до 17 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме блок точки от служебен проблем А до Д за, против, въздържали се, приемат се. Компромис F за, против, Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла F за против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла Г за против. Въздържали се. Приема се. Изменение седмо за против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла И за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме проекто резолюцията с внесените изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Close the vote. Прекратете гласуването. <laughs> Приема се. Thank you. So... Благодаря ви. Okay, please, ladies and gentlemen. Дами и господа, председателката беше повикана поспешно, аз я, я замествам за обсъждане на следваната точка относно общата система за ДДС по отношение на специалния режим на малките предприятия. Давам думата на госпожа Инес Ведезър. Благодаря благодаря. Госпожо председател, ако колегите ми обърнат малко внимание, ще ви представя доклада. ДДС, скъпи, скъпи колеги, има събирането на ДДС за малките и средни предприятия и специалния режим имат цена – по-специално, -по -по когато става дума за трансгранични дейности. Целта на моето предложение е да се изменят е, новите, старите правила за събиране на ДДС, да се, упрос, да се упрости схемата, за да може да се обличат условията а, е, и в национално, и в европейско, на европейско равнище за малките и средни предприятия. Това е от огромно значение, тъй като МСП са гръб на наречения стълб на е, европейската економика. Затова е необходимо да създадеме е, условия за данъчно облагане, които да са благоприятни. тази пред, предложението може да е, се вписва в процедурата на консултация. Постигнахме е, съгласие относно общия подход на 8 ноември. За това решихме да се върнем към е, комисията, ако комисията промени е, съответно текста. Комисията внесе някои изменения, които останаха в общият подход на съвета, например преход, преходният период за малките и средни предприятия, които не са установени в духа на единния пазар, се освобождават. Второ, има задължение за информация между държавите членки и тази, тази мярка е в съответствие с предложението на парламента. Като, като цяло срок, сроковете се намаляват и съвета бива подканен да приеме и приложи новите правила колкото се може по-бързо бързо, тъй като нашите изисквания са включени в подхода на съвета и разполагаме като цяло с малко време. Ви предлагам да приложим упростената процедура без изменение и се надявам, че доклада ще може да бъде прият на първата сесия в Страсбург през януари. И междувременно позволете ми да пожелая на колегите весела коледа и прекрасна нова година. Благодаря, госпожо докладчик, и на вас е, приятни празници. Сега давам думата на е, а, в сянка. Господи Сан, благодаря на нашият е, докладчик. Благодаря и за пожеланията. Днес отново разглеждаме едно предложение, което има за цел да въведе повече гъвкавост относно режима за ДДС на малките и средни предприятия пар парламента предложи през септември да се продължи срока за освобождаване на МПС, които, на малките и средни предприятия, които бенефицираха от специалния режим с още две години. Съвет направи изменения, които са в същата посока. и сме, сме съгласни с предложението на докладчика да бъде приканен съвета да вземе решение колкото се може по-бързо и да ги приложи в края на 2019 година. Благодаря, госпожо Въздер, за от, отличната работа. Съвета постигна общ подход на 8 ноември. Трябваше му време, но го постигне. И смятам, че малките и средни предприятия са много важни за европейската економика и тази, този специален режим а, има за цел да ги а, освободи от а, ДДС в е, съответните държави членки. Това обаче не се отнасяше за трансграничните дейности на малките и средни предприятия. Целта сега е те също да бъдат включени в обхвата на тези правила. Е, целта също така на предложението на комисията и парламента беше да се намали администра административната тежест за малките и средни предприятия. Мисля, че тази специална схема, този специален режим е правилна крачка в правилната посока, така че аз също предлагам да подкрепим предложението и на всички приятни признаци. Някой иска ли да вземе думата от името на зелените? Не идентитет и демокрация. Някой ще вземе ли думата? Не. Екаре. Благодаря. Съгласен съм с преждеговорящите и нямам какво да добавя. Приветствам общият подход, прият от съвета и като цяло смятам, че по този начин ще облегчим административната тежест за малките и средни предприятия и да се съгласим с искането на съвета да приемеме този доклад по упростената процедура. Благодаря ви. Okay, thank you. Благодаря. Има ли някой, който да вземе думата от името на Обединената левица не. Тогава да приемем упръстената процедура без изменения съгласно член 52. Ако сте съгласни, тогава нека да одобрим доклада с чрез упростената процедура при прилагане на прак от 6, 6 души. Има ли 6 души, които се възразяват? Не. Благодаря ви. В такъв случай а, приятни празници на докладчик. И благодаря на докладчик. И този доклад ще се приеме в пленарна зала през януари. Благодаря ви. Now we can move to uh, item seven, which is supposed to be <laughs> my report. So I'm sorry for that. I've been asked to replace. Моят доклад. Съжалявам, помоли ме е, председателката да я замести. А, и може би ще има конфликт на интереси, защото и моя доклад е за е, правилата, свързани с е, конкуренцията. Така че мога ли да взема думата в качеството си на докладчик, а не на а, председател. Ще говоря на френски. Благодаря ви, скъпи колеги. Благодаря и на докладчиците в Сянка, с е, които проведохме много ползотворна работа. Става дума за доклад по собствена инициатива, който обаче е от огромно значение. Е, новата в новата комисия имаме заместник-председател, който отговаря за цифровизацията и конкуренцията. И тя, знаете, че е, има върши много работа. По, по принцип конкуренцията имаше за цел интегрирането на европейските пазари без изкривяване на конкуренцията, но знаете, че много държави членки, граждани, включително и комисията смятат, че правилата за конкуренция не са адаптирани към днешните изисквания и ние не сме конкурентоспособни на световно равнище. За това съм посочила четири аспекта, които според мене са от огромно значение и по които трябва да се работи. Първият аспект е, е ролята на политиката за конкуренция в е, рамките на глобализацията на економиката и предизвикателствата, пред които сме изправени. Аз призовавам комисията да приеме по-глобален подход с цел по-добро сътрудничество в промишлеността, за да можем да имаме е, водещи европейски предприятия. Затова смятам, че трябва да, да има нова дефиниция на така нареченият е, релевантен пазар. Радвам се, че в е, началото на седмицата комисар Вестагър взе решение за преразглеждане на дефиницията на така наречения релевантен пазар. Второ, да се бориме срещу нелоялните практики, които които подпомагат предприятия от трети страни и да се изисква по-голям контрол относно пряките чуждестранни инвестиции и реципрочност в областта на е, обществените поръчки. Второ, цифровизацията. Това вече не е отделен сектор, а това е нещо, което присъства в всички политики. Затова е необходимо да имаме по-ефективни инструменти в областта цената. Цената не е вече единственият крит, критерий, който е, вземаме предвид, е, когато говориме за конкуренция. Говориме най-вече за данни. Данните са черното злато на 21 век. На всяка операция за концентриране на данни трябва да бъде обект на контрол и когато е, големи предприятия е, поглъщат по-малки, то трябва да изискваме от тях е, то трябва да обръщаме е, тежестта на доказателствата. Също така, събирането на, на данни, било то лични, професионални, а включително и здравни от а, един малък брой предприятия. Трябва да се, да се създаде европейски орган за защита на потребителите, за да може техните права да бъдат гарантирани, да има санкции, да има тежки е, големи глоби налагани от комисията. Те съществуват, но не са достатъчни. Обикновено предприятията ги плащат и след това цената се из, иззема от потребителите. Също така е, трябва да се съкратат процедурите за разследване на а, е, тръстовите конгломерати. Трето, свидетели сме на, на много промени. Затова е, норма, нормативната база трябва да бъде приспособена към новите технологически изисквания, цифровизацията и да се наплегне на секторите, които засягат живота на гражданите, като например е, транспорта. Също така да се преразгледат правилата за държавни помощи. Е, трябва също така да се инвестира в новите технологии, включително и изкуственият разум тази, тази седмица резултатите свързани с Airbus бяха а, добра новина И на последно място Европейският е, парламент трябва да участва активно в оформянето на е, политиката за конкуренция. Е, тази политика до сега се решаваше и оформяше предимно от Европейската комисия, а Европейският парламент представлява пряко своите граждани, затова той трябва да, да участва в оформянето на тази политика. Нека не забравяме, че Американският конгрес не само участва в изработването на политиката, но може също така да води разследвания. Ние не можем да направим това, но поне трябва да участваме. Също така трябва да включваме в определянето на целите и съответните национални оператори. Разбира се, новата европейска стратегия трябва да бъде ясно изразена и да има ясно изразени цели. с, очаквам да продължиме дискусията по тази тема и приятни празници на всички. А сега отстъпвам отново мястото на председателката. Okay. Now I think we can uh, give the floor to... Uh... Сега докладчиците. Първо от НП. Много ви благодаря, госпожо председател. Наистина, става дума за едно предложение, един по и мисля, че докладчицата действително си е свършила много добре работата. Започва нов законодателен период за Европейския парламент и от тази гледна точка е важно на този етап да се дадат нови стимули за политиката на конкретна способност. Като цяло ми се струва, че всички си даваме сметка, че през последните години света, света всичко се забързва и нещата изглеждат доста по-различно, колкото преди няколко години. и трябва да променим начина по който реагираме политически на тези развития. Струва ми се, че в, в този проект доклад се засягат много важни въпроси по много подходящ на, начин. Особено в а, първата част на доклада. Там се отбелязва, че се появяват а, нови играчи на световно равнище. На първо място, разбира се, Китай и Съединените щати. Въпросът е как ние в Европейския съюз може да реагираме за подобряване на конкурентоспособността на Европейския съюз, което е важно цел. Трябва да дадем възможност във вътрешният пазар да се развият силни шампиони и за да се трябва да се даде възможност и за сливания и да дадем възможност на нашите предприятия да са способни на световно равнище и да станат важни играчи в своите отрасли. Освен това, се споменава и политиката на конкуренция в областта на цифровата област. Като цялата си част не е добра, но разбира се има какво да се подобри. И трябва да кажа, че от моя страна и от страна на нашата гледна на, на нашата група ще трябва да погледнем някои отделни подробности но за всички е ясно, че трябва да постигне политика на конкуренцията, която в този отрасъл трябва да може да реагира възможно най-бързо и най-ефикасно, защото в, в цифровизацията времето е от ключово значение. Споменават се и отрасловите мерки, аз лично идвам от регион, който все още в силна степен зависи от въглищата и в Райската област, например, ако искаме действително да се трансформира, да се премине от въглища към друг вид енергоисточници, рано или късно, ще трябва да се отпуснат средства за целта, които разбира се не трябва да попаднат, да, да поставят, да, да са под формата на държавна помощ, в който случай няма как да постигнем успешен енергиен, енергиен преход. И накрая бих иск... се радвам, че се споменава още една роля на парламента. От една страна, трябва в, в по-голяма степен да подкрепяме генерална дирекция ком на Европейската комисия, което е вярно, но от друга страна трябва да намерим начин да може да обсъждаме всички тези теми без да се е, изпадат до емоционалност, когато обсъждаме работните места и опазването им. И трябва да се опитаме да намерим някаква златна среда. Благодаря още веднъж за проекто доклада и очаквам с нетърпение по-нататъчната ни съвместна работа. Thank you. Uh, now Carmen Gabriela Avram from SMB. Uh, dear rapporteur. Кармен Габриела Аврам от НП. Колеги, приветствам този доклад. Той е чудесна основа. Това е доклад по собствена инициатива, но той изпраща силно послание към комисията. И ако Вотът е убедителен. Комисаря Вестагър не може да го пренебрегне. Целта е да променим изпълнението в епохата на цифровизацията с новия зелен курс. Правилата за държавна помощ са преразгледани и са по-гъвки. Например, държавите членки искат да осигурят финансиране за нови проект, зелени проекти. Знам, че в моята група има хора, за които това е много важно. Ние трябва да следим потенциалните отрицателни странични ефекти. Много фирми ще могат да декларират, че стават зелени, но да използват обществени средства за други цели. По държавната помощ Алиталия повдига някои въпроси. 900 милиона държавна помощ е повод за дело създадено преди година. Сега установяваме, че на държавата са предоставени допълнителни 400 милиона, без да се уведоми комисия. Това е лош прецедент защото други фирми ще се опитат да направят също. Надявам се, че комисията бързо ще вземе решение, тъй като това, тези практики могат да нараснат лавинообразно. Що се отнася до антитръстовите мерки, са проблем. Делото Google Shopping е на 10 години. Цифровизацията предполага бързина на пазарите и ние трябва да предприемем повече, за да подобрим бързината в, антитръстовите мерки. Данните са Елдорадото на нашето време. Няма такова нещо като безплатни услуги. Често плащаме с данните си. Имаше някои скандали. Гражданите започват да си дават сметка, само че това, което виждаме, е само върхът на айсберга. Така че ние трябва да обърнем сериозно внимание на тези проблеми. Проблемът не е само за личните данни и личната неприкосновеност. Това е повод да преосмислим правилата за конкуренцията, особено във връзка с данните. Предлагам, приветствам предложението госпожа Вестагер да разгледа правилата. Цифровизацията създава нови правила. Не е лесно потребителя да мине от една екосистема към друга. Е, и имаме, не живеем с иллюзията, че избираме, но екосистемата всъщност не дава възможност за избор. Това е пресметната цена за бизнес. Един, единия пазар от 500 милиона е, е твърде голямо изкушение. В цифровия сектор приветствам идеята за предварително регулиране, е, корективни те мерки трябва да се обмислят. Ние разполагаме с тези варианти, трябва да ги използваме. Ще внеса изменения за повече инженери, е, за да се направи по-добра оценка за другите сектори. Проявявам интерес към Румъния и банковия сектор. Потребителите там страдат от високи лихвени проценти, липса на прозрачност при кредитите. Има тенденция за картелиране при продажбата на кредитни продукти. Румънските банки имат най- голям, голям марш между лихвените проценти при отпускане на кредити и депозити по отношение на селскостопанския сектор. Призовавам комисията да се занимае с големите вериги на супермаркети, възнагражденията за производителите. Чувам оплакване от фермери, малки и средни предприятия. Те не са доволни от някои непрозрачни практики. Нека да помислим и за нелоялната конкуренция от страните Меркосур, когато пазара ще бъде наводнен с всякакви стоки на по-ниска цена, несигурно, неясно качество – Накрая призовавам за по-структуриран диалог с е, Генерална дирекция конкуренция. E Аз мисля, че пазарът, е, пазарът на Европейски съюз е много важен. Благодаря. Разчитам на конструктивно сътрудничество с всички вас. Thank you, Chair. I, I have to say that... Свен Гиголд. Трябва да кажа, че в проекто доклада има много индивидуални въпроси, по които можем да дадем своето съгласие да работим в дух на сътрудничество. Основното послание в началото за мен е твърде общо встъпление. И там се казва, че конкурентната политика е пречка пред участниците на световния пазар. Аз мятам, че обратното е вярно и това трябва да се подчертае. Само тогава, когато има жестока конкуренция, можеш да бъдеш конкурентен. и затова конкуренцията не е пречка. Това вържи за цифровизацията и екологизацията на економиката. Но не можем да бъдем наивни и съм съгласен, че трябва да е, се определят граници, но да се призовава за балансиран контрол върху държавната политика означава да поставим под съмнение това, което се е правили до сега. Ние имаме общ пазар – с потребители, с 500 милиона потребители и той ни дава възможност конкуренцията да облагодетелства потребителите. Възможно е да има някои области, към които трябва да се ориентираме. Например, определени случаи на сливания, на държавна помощ. Това може да създаде пречки пред конкуренцията, но това трябва да се ограничи по ясен начин. Това общо встъпление поставя под съмнение задълженията по договора. И освен това, по отношение на екологизацията, на политиката за конкуренция. Ние сме работили много по този въпрос. За съжаление, комисията не е дала положителен отговор на всички въпроси, които повдигнахме. Затова трябва да повторим някои от въпросите, по които комисията не е дала положителен отговор на призивите на парламента. Очакваме вашите идеи за, идеи за централизирано наблюдение на пазара, също така орган защита на потребителите на европейско ниво и имаме нужда от много по-решителни мерки по отношение на платформите в цифровата област. Искам също така да напомня, че последният парламент почета проблемите на които сега се натъкваме. В е, сектора туризъм 50% от хотелите в селските региони се заемат от платформите е, срещу такса и това лишава селските, но и градските региони от част от приходите, които отиват е, в Booking.com и други. Те има толкова голям дял на пазара, че ходелите и ресторантите не смятат, че могат да ги избегнат. И тук комисията трябва да обмисли таван на пазара, защото това е експлоатация на селските региони в, процес, в епохата на дигитализация. Това е предимство, разбира се, но не бива да води до съвременна кражба в областта на енергията и екологизацията на политиката по конкуренция трябва да сме по-конкретни, а именно да преразгледаме насоките за държавна помощ, така че енергията, произведена от потребителите, да бъде освободена. И също така Аз мисля, че е време да се преразгледат общите блокови освобождавания е, за регионалните летища. Това доведе до умножаване на субсидиите за нежизнеспособни субсидии. Благодаря. Дир Кепинг. най е, малко съм далеч, затова не ме видяхте. Благодаря на докладчика за проекто доклада, който е добра основа за преговорите. Ще се огранича до няколко коментара в области, в които според мен има какво да се подобри. Първо, ние трябва да зачитаме независимостта на Генерална дирекция конкуренция в изпълнението на тази политика парламентът може и трябва да участва в разработването на обща рамка, но не бива да се произнася по конкретни дела. Ето защо да бъдем по-предпазливи, когато споменаваме конкретни фирми. Също така не съм съгласен парламента да има разследващи правомощия от типа на тези, които има Американския конгрес. Там архитектурата е по-различна. Оценяваме въпроса за данъчното облагане. Годишният доклад за конкуренцията не е доклад за данъчното облагане. Благодарим на докладчика за това, че не призовава да, данъци и остава в рамките на конкуренцията е, по-малко внимание се обръща в други параграфи. Основната задача на политика на конкуренцията е осигуряване на равнопоставеност между фирмите, малки и големи. Не бива да товарим генерална дирекция конкуренция с други цели като екологични или социални. Ние сме настроени скептично към всички призиви за нови агенции или органи. Бихме искали да чуем по-убедителни доводи преди да се създаде Европейски орган защита на потребителите. В заключение е очевидно, че докладчикът има опит като юрист в областта на, пре, на конкуренцията. Това е добра основа за преговорите. И докладчикът от ЕКР, господин Девито, ще внесе конструктивни изменения, за да се постигнат компромиси, които се надяваме, че ще бъдат подкрепени от широко мнозинство. И накрая имам един въпрос, който е въпрос на процедура. Днес е 12 декември в медиите прочетах, че докладчикът е представил про... проекта за доклад на комисаря Вестагер преди две седмици, на 26 ноември, т.е. две седмици преди да бъде представен тук. Може би не съм достатъчно запознат с тези практики, но комисията и парламента имат различни функции. И моят въпрос е, Уместно ли е доклада да бъде представен първо на комисията, преди да бъде представен на парламента? Госпожо председател, е, очаквам разяснение по този процедурен въпрос. Okay, thank you. Uh, now, Manon Aubry. Uh... Manon Aubry. Bonjour, euh, merci beaucoup. Euh, Добър ден и благодаря на госпожа докладчика за първоначалната редакция на текста. Разбира се, това е незаконодателен доклад, както вече казахме, и не е най-подходящият начин Европейският парламент да се вземе позиция по политиката на конкуренцията, която обхваща много важни въпроси за Европейския парламент. Но подкрепям това, което казахте на края на изказването си. То е желанието в Европейския парламент да има по-големи правомощия в областта на на политиката на конкуренция. Това е най-подходящият начин да се, справим с темата. А не, не е след да включим някои други теми. Първото е свързано с държавната помощ, която е част от новият зелен курс, който беше представен от Урсула фон дер Лайен вчера. Предишната комисия започна с оценка на настоящите правила за държавната помощ, които трябва да бъдат преразгледани възможно най-бързо в Европейската комисия. И е важно тази оценка да се да вземе предвид държавната помощ в областта на подкрепа на мерките в околната среда, създаването на екологосъобразни работни места и гарантиране на борба с неравенството. Също така се предвижда в новия курс да се подобри транс... обществения транспорт и да се осигурят повече социални жилища. И е много важно също така да гарантираме, че настоящите правила са, са съчетаеми с тези цели. Вторият въпрос е свързан с данъчното облагане и тук ще се изкажа в пълно противоречие с преждеговорещия. Политиката на конкуренция е особено тясно е свързана с данъчното облагане, тъй като данъчните е, отстъпки, които се предоставят на големите национални колони корпорации, се инструмент за представляват на нелоялна конкуренция спрямо малките страни предприятия от на големите мултинационални компании. А въпросът за данъчното облагане много слабо се засяга в доклада и доста по-слабо в сравнение с докладите от предишните години. Също така не се дава конкретен отговор на важната тема за данъчното облагане и в доклада не се призовава за край на нелоялната данъчна конкуренция. Знам, че проблемът все още не е приключил. Имаме проблеми с докладването от държава по държава за данъчното облагане. Знаете, че не постигна, че съветът не успе да постигне съгласие преди две седмици. Поставя се и въпросът за международното данъчно облагане. Там също има несъгласие, независимо дали става въпроса за реформа на ОИСР или въвеждане на общата основа за, за, за, за консолидирана данъчна основа и в някои държави членки се противопоставят на уравняването на данъчната основа, тъй като продължава да има данъчни убежища в Европейския съюз, като Люксембург и Ирландия, например. Така че предпочитам да се върнем към редакция, която да, бъде, да повече отговаря на предишните редакции, т.е. да има, да се настоява за докладване държава по държава за данъчното облагане, да се, да се преодолее каже за предложението за общата консолидирана основа за, за корпоративно данъчно облагане и да се преразгледа списъкът на Европейския съюз за данъчните убежища, за да се приложат критерии критериите, разработени от Европейския съюз и за държавите членки на Европейския съюз, за да има пълна съгласуваност и да може тези данъчни облегчения да не се предоставят в рамките на самия Европейски съюз. Rapport, c'est la concurrence déloyale. Друг важен момент е нелоялната конкуренция, която се дължи на въвеждането на несъгласуваност, липса на съгласуваност за социалните логични норми, както в Европейския съюз, така и с трети държави. Това дава възможност на, на дружествата да използват разминаването законодателството, както и по въпроса за данъчното облагане. И от тази гледна точка доклада би трябвало да насърчи Европейската комисия да се заеме с този проблем и да гарантира, че предложението за минимална работна заплата в Европейския съюз може възможно най-бързо да бъде приета за благото на всички европейски народи. И също така трябва да се гарантира, че в, дан, в търговски инструментар се предвиждат факти, да се гарантира, че социалните и екологични стандарти не са с отрицателно въздействие върху нашите дружества. Факт е, че има такива проблеми. Така, например, ние осложняваме достъпът до вътрешния пазар е, за дружества, които са с седалище в държави, които не се спазват стандартите на Международната организация по труда, но едновременно с това продължаваме да подписваме споразумения за свободна търговия с Япония, който е ратифицирал само две от 8-те конвенции на МОД и се питам дали са ефикасни мерките по отношение на третите страни. Това спомена и колегата от социалистите преди малко и тук разбира се мисля в частност за договора за свободна търговия с Меркосур. Знаем, например, че Бразилия разреши масовото потреба на пестициди, които са забранени в Европа. Трябва да се разгледат тези нови правила по отношение на търговската отбрана и да гарантира, че тези правила всяк в пълна степен са съгласувани с приоритетите на новият зелен курс. Благодаря ви. Ние разполагаме с много време, но има две искания за спонтанни изказвания. Започваме с Андреас Шваб. Благодаря ви, госпожо председател. Жалко ще бъде да не разполагаме е същото време за да се изкажем в рамките на тази дискусия. Доста време почаках, за да почна така че благодаря, че ми я дадохте. Първо, радвам се, че докладчикът ни и заместник председател на тази комисия се, се опита да не попадне в клопката да инструментализира този доклад за политически цели. Винаги има такава опасност, когато се говори за политика на конкуренцията. И ако искаме да се гледа по-сериозно на парламента по тази тема, по никакъв начин не ни помага, че зелените искат повече озеленяване, други искат други политики. Политиката на конкуренция има за цел да гарантира равнопоставеност в контекст на социалната пазарна економика и това вече си е трудно за дружествата. Всички останали правила трябва да се разпоредят някъде другаде. Ролята на е, Европейския парламент в това отношение може да бъде засилена, но както каза господин Бергер, само ако в някаква степен се придържаме към правил, току-що обясних. И се радвам, че докладчика споменава и случаята с държавната помощ за батериите, която беше одобрена и разрешена тази седмица. Радваме също така, че е, при закриването на последната атомна централа в Еселхайм ще може да прехвърлим част от средствата в е, подкрепа на производството на бактерии. На второ място трябва да се разгледа определението за пазарна економика и това може би е най-важната в отношение на промяната главата за държавна помощ, особено в случай на сливания. И се радва, ще се радвам, ако Пасната комисия може да ни обясни какви правила ще ни помогнат за в бъдеще по-добре да правим оценки, включително и на световното въздействие на предстоящи сливания. Имаше един случай с предвидено сливане, в който, се, в който бяха спазни всички критерии за политиката на конкуренция и за сливанията, но това сливане не можа да се осъществи поради факта, че китайските власти не си свършиха работата. И ние не можем да си позволим да чакаме други органи да си свършат работата и да блокират сливания, които според европейските правила са напълно приемливи. Ще се върна на късното госпожа Аврама. Един, от доку... един доклад в Financial Times преди две години показва, че Google смята да да приобщи Ситибанка като партньори и трябва да имаме много ясна позиция, че според нашите правила, се това чисти, просто невъзможно. Имаме достатъчно банки, които предоставят такива услуги и не можем да оставяме един монополист да взима решение от името на гражданите. И на последно място, и с това приключвам, съгласен съм с а, колегата Епинг и се радвам, че той е тук днес. Не смятам, че трябва да споменаваме конкретни дружества а, в доклада. Мисля, че можем да ги опишем пишем по начин, който е достатъчно ясен, но да не допускаме злоупотреби с текста. Благодаря ви. Благодаря, Андреас. Вторият въпрос е от Пол Танк. Благодаря ви, госпожо председател, за тази възможност да вземем участие в дискусията. Благодаря ви за това, както каза и Андреас. Благодаря за докладчика за доклада и той е много интересен. Действително политиката за конкуренция е в сърцето на единият вътрешен пазар и съм съгласен с твърден, че преди всичко трябва да сме наясно какво значи пазарна економика, особено в контекста на световната економика. Смятам, че трябва да се борим срещу концентрацията на мощ на пазара и да гарантираме равнопоставеност. По-общият ми коментар – освен спомена Берка 5, параграф, извинете, четвърти, да споменем и параграф 5, където се говори за засилена подкрепа за промишлеността. Дали обаче искаме да има повече концентрация или искаме да се борим с концентрацията на пазарна мощ? Трябва да сме наясно какво се стремим и смятам, че трябва в доклада настояваме за равнопоставеност Това е общия ми коментар. А по въпроса за данъчното облагане, има по-специфичен коментар. Повтаря се, че данъчното облагане понякога се използва за осъществяване на непряка не държавна помощ. Но мисля, че по този начин под, подценяваме проблема, в който сме изправени. Има истински липса на равнопоставеност в момента и мога да ви дам а, пример с холандските мултинационални компании, които по никакъв начин не плащат данъци. Тук дори не се водят разследвания за държавна помощ. Така че да, има липса на равнопоставеност най-вече между големите и малките а, стопански субекти. И мисля, че и тук в Европейския парламент трябва да поработим повече по въпроса. И на трето място, темата, която всички избягваме. Знаем, че има концентрация на цифровите платформи. Явно не съм, няма правото да споменавам Google и Facebook, но не разбирам защо всички знаем, че това е истинският проблем. Знам какво са, токовото искаме да го променим. По време на изслушването на госпожа Вестагер я попитах дали иска да продължи да работи в това отношение и тя каза, това е една от възможностите трябва да разгледаме различните възможности, защото тази прекалена концентрация на мощ на пазара прави много трудно разработването на европейска альтернатива. Тук няма равнопоставеност, която се дължи на външни фактори. Така че бих искал ние тук в ЕКОН да обсъдим възможността за преносимост на данни между платформите или да се забранят някакви, някои от формите на персонализирани реклами. Не знам, но трябва да се вземем с въпроса, защото наистина той е най-важната тема. Благодаря, Пал. А тъй като тук е Сесилия Мадерове Виарехо, изпълнителен директор на Генерална дирекция конкуренция. Може би ще каже няколко думи по доклада. Благодаря. Госпожа Тинакли. Може би трябва да започна с благодарност към вас за това, че ме поканихте на това заседание. Аз наистина съм а, впечатлен от а, задълбоченото разбиране на същността на нашата политика. госпожа Вестегър, заместник-председател на комисията, отдава огромно значение на диалога с парламента и моята генерална дирекция смята, че вие че тъй като вие сте представители на европейските граждани, трябва да работим в тясно сътрудничество с вас, тъй като нашата цел също е да работим в интерес на европейските граждани. Опитваме се да отговаряме на въпросите, които ни отправяте, и то не на дървен език, защото знаем, че вие изразявате загрижеността на а, гражданите в новата комисия. Маргрете Вестегър, Вестегър отново ще отговаря за конкуренцията и конкурентоспособността, така че това ще улесни нашия диалог. Едно, от един от приоритетите и както и на цялата комисия, разбира се, е по-добро приложение на правилата на конкуренция. Аз работя много отдавна в тази генерална дирекция дава много повече възможност на този ресорт. Искаме много повече резултати в областта на конкуренцията в следващите години. Повече разследвания, по-широко сътрудничество с Европейския парламент и по-задълбочено сътрудничество с националните органи. Целта на е да преразгледаме някои правила, свързани с, с сливанията, антитръстовите е, формации, нелоялните практики. Предполагам, че а, си давате сметка, че ние не сме една консервативна генерална дирекция, която иска да си да продължи да работи с старите прашни правила. Сега няколко думи за субсидиите. подобряването на усъвършенстването на, на правилата е записано в стълб 1 Знаете, че Европейския съюз, Япония и САЩ обсъждат по-добри правила за прилагане на различните разпоредби за държавни субсидии. новата госпожа Вестегър ще отговаря в рамките на новата стратегия за инструментите, които ще се задвижват на вътрешния пазар за, за създаване на равноправни условия спрямо външни предприятия, за да няма не. За, за да се получат равноправни условия. Що се отнася до цифро, цифро, цифро, цифро, цифровизацията, трябва да се осигури на потребителите възможност да имат много по-широк избор. Много много фирми не могат да, да намерят своето място на пазара своят, не могат да имат дял от пазара, тъй като големи концентрирани платформи се борят не само за част от пазара, а за целия пазар. Някой спомена високите глоби и санкциите, които най-вероятно не са достатъчни за обезкуражаване на дадени практики, но ще помислиме за нови инструменти, които да могат да възпрат нелоялните практики на големите предприятия. бор, борбата срещу тръстовете, срещу големите предприятия се водеше до сега от комисар Вестагър и цялата комисия. И то много активно. Това, не, това е най... Разбира се, може още много. Има още много какво да се желае. и съм съгласен с заключенията, които извличате, но ние в никакъв случай не сме наивни, не сме и а, абсолютно невинни. Някои смятат, че пазара ще бъде достатъчно разумен, за да а, постигне сам своето равновесие, това е неоправдано очакване, но същевременно трябва да променяме по много предпазлив начин правилата в областта на конкуренцията. Правилата конкуренцията, правилата за държавните помощи и правилата за сливанията не са несъвместими с възможността европейските предприятия да бъдат лидери в световно, на световно равнище. Обедени сме и не само ние, включително и всички е, експерти, че премахването или намаляването на конкуренцията на вътрешния пазар е решение. Това в никакъв случай няма да позволи повече на нашите предприятия да бъдат лидери на глобалните пазари. благоприятният а, конкурентен климат на вътрешния пазар е този, който спомага за развитието на водещи предприятия в глобален мащаб. Правилата за контрол на сливанията ако използваме правилата за всеки отделен случай, за специфични случаи, ще затрудниме а, участието на комисията, интервенцията на комисията. Не може да има различни правила за това кога да се намесва комисията и кога не. През 2018 година приехме правилата за проектите от общ европейски интерес. Съжалявам, но казват ми, че трябва да спра. Е, имахте възможност да говорите 4 минути само. Исках само да кажа, че комисар е, Вестегър ще продължи активният диалог с Европейският парламент. А сега ще помоля и докладчика да каже няколко думи. Ще се опитам да говоря 10 минути по-малко от Европейската комисия. Радвам се, че продължаваме обаче с конструктивния обмен на мнение. Благодаря на всички за коментарите. Това предполага обогатяване на доклада. Виждам, че има и разногласия дори в рамките на политическите групи, но това е добро. Аз аз съм новоизбран депутат и разбрах, че докладите по собствена инициатива са нещо, което много трудно се постигат, защото имам право на 6000 знака. С много, с много усилия постигнах текст, който е от 7500 знака. Исках да, да включа и много други идеи, които вие е, тук е, представихте, но нямах как, така че ще се радвам да ги включите под формата на изменения, но просто предвид количеството знаци, с които мога да разполагам, не можах да направя по-добре. Също така, предоставих проекто доклада на комисара в деня, в който доклада беше достъпен в интернет. Аз съм новоизбрана и не знам, може би, правилата, може би има някое правило, което забранява предоставянето на този проекто доклад на комисията преди той да е представен на парламента. Просто в деня, в който доклада беше достъпен по интернет, представих френската френският вариант на, Маргарит, на Маргарет Вестагер, която отлично говори френски, но може би съм а, направила грешка и ще се а, поправя, ако това е така. И Колкото до посочването на конкретни случаи, name and shame, знам, че има най-различни мнения по въпроса. Е, споменатите конкретни случаи са широко известни, медиите са ги е, разгласили. В крайна сметка аз мисля, че е, а, ние сме 500 милиона потребители а, и ние представяме тези 500 милиона а, потребители, защо да оставиме само на, на медиите да а, разгласяват и да а, упоменават а, тези, които са а, извършили нарушения, защо не и ние? защо да не извършваме известна педагогическа работа. Благодаря ви на всички, благодаря и на Европейската комисия, благодаря и на Кармен, който ще, която ще продължи работата по този доклад след няколко месеца, след като бъде прият. И чудесни празници. Графика 9, на, на 9 януари е крайния срок за а, внасене на изменения. На 17 и 18 октомври ще го, док, ще го гласуваме в ЕКОН и доклада ще бъде внесен в пленарна зала през март. Report следващата точка от дневния ред доклада за кредитните услуги и закупуване на кредити. Аз съм съдокладчик с Естер Деланге. Дава ми думата. Окей. Okay. Благодаря, госпожо председател, госпожо съдокладчик, за тези от вас, които са нови. Това е досие, което наследихме от предишния мандат – по това време аз бях съдокладчик с вашия предшественик Роберто Глатиери. Като съдокладчици успяхме да формулираме обща позиция по това досие и като нови са докладчици. А, вие сте стар. А, аз съм стар, вие сте нов докладчик. Решихме да внесем отново предложенията, които формулирахме с Роберто. Може би помните, че по въпроса за необслужваните кредити намерихме споразумение по Prudential Backstop Regulation. Имаме нови капиталови изисквания за необслужвани кредити. Този доклад е за съществуващият натрупан обем на такива кредити. Доклада е разделен на две части. Сега обсъждаме първата част, а именно вторичните пазари. Директивата е важна за държавите, членки, потребителите и други участници на пазара, така че не бива да допуснем грешки. Ръководят ни няколко принципи, повече трансгранични мерки с оглед на високите обеми, хармонизирана защита за кредитополучателите, особено потребителите и МСП, да не се, да не се премахва съществуваща нормативна база, е, нито по отношение на насоките и законодателство срещу прането на парите. По съдържанието за обхвата, е, обхвата е целенасочен, то е за необслужваните кредити, както за обслужва, обслуж... лицата, обслужващи кредити, така и за купувачите на кредити. Няма да ви давам пълния списък, но мисля, че редица въпроси, които са важни за колегите, са, например, условията по договора да не могат да се променят едностранно. И разширихме информационните изисквания в член 13 държавите членки могат да предвидят допълнителни изисквания. Както казах, премахнахме дял 5 или извън съдебното изпълнение на обезпеченията. Междувременно, сега говоря само от име, съветът достигна до обща позиция по втората част на директивата и аз лично смятам, че това означава, че Европейският парламент има е длъжен да премине към втората част на тази директива. Въпроса за необслужваните кредити е служен с други дебати в Банковия съюз и ще бъде добре да покажем, че предприемаме нещо. Благодаря за това, че ми дадахте възможност да, повдигна, да представя е, някои от най-важните елементи на доклада. Благодаря, Естер. Вие вече представихте някои основни елементи. Сега искам само да ви напомня за цялостната картина и значението на, то, на този документ след укрепването на надзора и въвеждането на разпоредби за балансирани гаранции, възникна въпроса как да се развива вторичния пазар за необслужвани кредити. Това предизвикателство се появи и в регламента за необслужваните кредити. Ние имахме двояка цел от една страна да улесним създаването на вторичен пазар и второ този пазар да се развие в ясна нормативна база с ясни правила за купувачите и следователно с защита за длъжниците. При разработването на този доклад ние имахме едни е, и същи съображения. Естер вече спомена някой от тях. Основната ни цел е същата като на комисията, но предложението на комисията страда от два недостатъка. Първо, не отчита, че правилата за лицата, обслужващи кредити, и купувачи на кредити са различни в държавите членки, от по-либерални към по-пруденциални. И може би е, създаването на паспорт за кредитни услуги е една положителна идея. Предложението за хармонизация с минимални изисквания не е добра идея. В общия подход съветът запази стандартите за минимални стандарти и предвиди възможността държавите членки да изискват лицата, обслужващи кредити, да спазват определени цели. И в проекто за доклада подхода е по-различен. Ние предоставяме по-стриктни, по-строги изисквания към всички. Сред тях бих подчертала необходимостта за адекватни собствени средства, изисквания за ликвидност и ефективно управление, спазване на защита на личните данни, мерки за управление и а, неутрализиране на рисковете. Лицата, обслужващи кредитите, а, трябва. Значи, когато в регламента за лицата, обслужващи кредити, трябва да се предвидят и разпоредби за борба срещу прането на пари и тероризма. Има опасност обаче в, е, да се разстрои съществуващия модел, в който банките не проверяват кредитоспособността на кредитополучателя и разпределят риска върху останалите. Това влияе върху защитата на кредитополучателите. Затова решихме да ограничим обхвата на директивата само до необслужваните кредити. Освен това, за да се гарантира ефективна защита на данните и, и стабилността на вторичните пазари, лицата купуващи кредити, трябва да предоставят информация за управлението на закупените кредити, националността. По този начин ще бъдат защитени не само потребителите, но и всички кредитополучатели, в това число и МСП. Най-сетне надзора на нелицензирани субекти като купувачи на кредити ще се превърне, ще стане неефективно. Налагаме изисквания върху лицата, обслужващи кредити. Това би упростило нормативната база, за да се върна към това, което казах в началото. Е, създаването на ефективен пазар на е, необслужени кредити трябва да върви ръка за ръка с запазването на финансова стабилност и защита на потребителите и кредитополучателите. Това е към което се стремим тук. Е, тези три елемента, според мен, е, няма да се подлагат е, на съмнение. Това са три стълба и няма да приема промяната им е, нито, с, нито тук, нито със съвета. Има национално право, има национални правомощия, но и, и трябва да се опитаме да постигнем добри резултати в интереса на нашите граждани. Очаквам вашите коментари и идеи. Започваме с докладчиците в Сянка от Обедини Европа. Благодаря ви от името на Реню за този успешен проект от доклад. Така качеството си на докладчик в Сянка ще продължим да работим по него. Според от гледна точка на линию, този проект от доклад е добра отправна точка за по-нататъчната ни работа за да се разреши проблемът с необслужените кредити в банките. В момента подготвяме проекто предложенията за изменения с сътрудниците ми. Забелязахме няколко подробности, които няма да след да се доизчистят. Ще ви дам един пример, който е много прагматичен. От наша гледна точка, бюрократичната тежест при продажбата на необслужвани кредити в момента е прекалено тежка. Тоест, когато банките решат да продадат своите необслужвани кредити. В момента това се оказва почти невъзможно, без да трябва да, да назначат допълнителни служители, които да се справят с цялата бюрократична тежест. Затова според нас имаме нужда от упростене процедури и смятаме, че с тук доклада се дават добри предложения и се радвам на отличното ни сътрудничество. Okay. Thank you. So, Ernest... Ернест Уртасун не може да дойде тук, ще бъде заместен. Ще прочета това, което господин Уртасун е написал. Те са подготвени предварително и не отразява вашите бележки. Благодаря на съдокладчиците за проекто доклада, който отразява позицията от предишния мандат. Основната цел на предложението на комисията е развитие на вторичните пазари, така че банките да управляват и пращат необслужвани кредити. От предложението на комисията отсъства защитата на потребителите – в контекст, в който проблемите с необслужените кредити са резултат от безотговорна практика на финансовите институции. За разлика от комисията, са докладчиците предвиждат допълнителни изисквания към лицензирането на лицата обслужващи кредити. Целта е да се регулират по-добре дейностите. Причините, поради които ние не гласувахме за компромисите миналия мандат, се запазват. Ние смятаме, че ако искаме някаква защита на потребителите не можем да обръщаме внимание на лицата обслужващи кредити, но също така и купувачите на кредити и самите кредитори. Комисията не предвижда нищо тук. Освен това в текста ние ще обогатим текста, като внесем изменения с провизии което, е, което благодетелства кредитополучателя. Искаме да предвидим частично рефинансиране и удължаване на срока на договора. Много е важно да се определят изисквания за лицата, обслужващи кредити и купувачите на кредити. Е нужно да има стандартизация на информацията за критериите към кредитите. Смятаме, че това е необходимо да се сложи край на съществуващите практики в много държави членки. Също така смятаме, че много проблеми, свързани с предоставянето на информация за кредитополучателите, трябва да бъдат записани ясно в техническите стандарти. Това може да изглежда като технически детайл е необходимо, защото директивата ще се транспонира в националните държави членки с гъвкавост и затова трябва да има задължения за кредиторите, не само декларации. Прозрачността на пазара е също много важна. И е, е, правилната стъпка в тази посока е създаването на регистър. В заключение не сме против лицензирането на такива услуги на, е, в Съюза, но те трябва да вървят ръка за ръка с високи стандарти е, за защита на потребителите. Това е край на писмения текст. От свой име искам да кажа, че Това е особено важно в ипотечното кредитиране. Това са рискови договори за хора. Става дума за големи суми и има рискове, които не могат да бъдат предвидени от кредитополучателите. Не наследеното, не строго наследеният не строг надзор – може да доведе до отслабване на защитата на потребителите. Благодаря. Very much. Now, Марко Много благодаря, Марко Дзанни от ИДЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двете докладчици за предложението, чиято цел е да коригира позитивно недостатъците в предложението на комисията. И аз приемам положително казаното от вас за повече прозрачност и също така за процедури, свързани с прането на пари, тероризма – във връзка с трансграничния характер на тези пазари и операции. Аз смятам и в последствие ще обсъдим нещата по-подробно между докачите и докачите в сянки, за да имаме добър пазар трябва да работим в основата на три принципи. Първо, прозрачността се споделя от всички. Знаем, че при този тип инструменти информационната симетрия е винаги проблем и не помага е, при изграждането на ефективен вторичен пазар. Тук трябва да си, има нужда от допълнителни усилия. Втори важен въпрос е защитата на потребителите. Това трябва да бъде водещия принцип при развитието на вторичен пазар, при необслужваните кредити и разбира се въпросът е кой да бъде включен и кой изключен от този тип директива, създавайки, може би, предложението на комисията не се спира за това. условия на равнопоставеност между всички участници. Това са въпросите, по които искам да работя. Има положителни елементи в докладите на двете докладчици, но според нас има какво да се подобри. В заключение един по-общ коментар – свързани с предложението на комисията. Нека не обръщаме прекомерно внимание върху допълнителен натиск върху банките, намаляването на необслужваните кредити е, беше обект на значителни мерки а, и имаше и някои отрицателни отражения върху стабилността на банковите институции. Не бива да се пренебрегват и а, това не бива да се пренебрегва когато се говори за вторичните пазари. Нека да имаме предвид, че необслужваните кредити не са единствения риск, в е, отчетите на балансите, т.е. твърде силен натиск е, по тази тема няма да доведе до повече ефективност на вторичните пазари, а ще нанесе допълнителни е, щети. Очакваме да работим по измененията и да обсъдим компромисните изменения. Now, there... Много ви благодаря. Дерк Епинг. Благодаря, госпожо председател. Предложението на госпожа Деранге и на ваша самата е много добра основа за по-нататъчната ни работа. Приветстваме издаването на подизпълнители на непослушните кредити от банките към специализирани институции. Трябва да се ограничи обаче това само до непослушните кредити, а не до всички видове кредити на едро. И накрая по въпроса за защита на потребителите. Националното законодателство достатъчно обхваща тази, този въпрос, така че очаквам с нетърпение много конструктивното ни сътрудничество и благодаря за вниманието. Thank you. And now, uh... Благодаря ви. Димитриус ли си има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на двете съдокладчици за предложението. Според мен е много важен начинът по който се разпределя риска. Чрез създаването на вторичен пазар както за политическата ни група, така и за мен, за мен самият, тази процедура е приоритетна и тя трябва да гарантира възможно най-голяма защита на най-уязвимите. Особено на сключилите ипотечни кредити, особено за закупуване на първо жилище че с създаването на тези правила не бива да има за цел само да помогне на банките да изчистят счетоводните си баланси, но трябва да гарантира и нужната закрива за гражданите съгласно член 7 от картата за основните права. Става дума за защита за потребителите и в частност за лицата, изтеглили ипотечен кредит за закупуване на първо основно жилище. И за това правилата трябва да са много строги, за да се гарантира надежността и контрола на дружествата, които могат да оперират на точните пазари на кредити за недвижимо имущество. Не можем да си позволим да допуснем да има несигурни участници на тези пазари. Само държавите членки имат, трябва да имат правомощията да издават лицензии и не бива установяването на такова дружество в една държава членка да се използва като карт бланш за развиване на дейност във всички останали държави членки, без гаранция, че тя спазва всички правила. Смятам също така, че не трябва да сме толкова лаксистски настроени с филиалите на банките, защото всички тези филиали не са под контрола на, на кредитните институции. И в това отношение смятам, че трябва да ускорим обслужването на големите кредити и да обърнем особено внимание на защита на потребителите, в частност на тези, които са изтегли потешен кредит за купуване на първо жилище. Ще изплати както измененията си на съдокладчиците и разчитаме на конструктивно по-нататъчно сътрудничество, за да можем да допринесем и ние за изготвянето на доклада. Много ви благодаря за всички тези конструктивни коментари и предложения и за готовността за по-нататъчно сътрудничество. Не виждам никой да иска да си изкаже просто стата спонтанни изказвания, така че мога да дам на думата на Естер за ни коментари. не, мога само да благодаря на колегите за приноса им. Някой вече споменаха компромисни изменения, ще ги участваме с нетърпение и ще се съберем, за да видим как можем по възможно е добре да постигнем възможно най-доброто мнозинство в подкрепа на доклада. Сега трябва само да си припомним какви са крайните срокове. Ти си по-добре запозната от мен. Да, в заключение няколко коментара за нужда от допълнителни изисквания. Много институции, много банки вече въвеждат, вече трябва да спазват определени изисквания. Разбира се, готови сме да засилим тези изисквания, но винаги трябва да внимаваме да се стигне до дублиране на оценките с вече съществуващите разпоредби. всички други безпокойства, свързани с прозрачността и защита на потребителите бяха и основните ни безпокойства през целият период на изготвяне на документа, както и на предшественика ми, който работи съвместно с Естер. Така че тези безпокойства са взети предвид, но разбира се, това е един от основните акценти на текста. за притесненията, че може да се дестабилизира системата, ако настоява прекалено много за намаляване на риска, който представляват необслужваните кредити. Както вече казах в запитаното си изказване, тези усилия винаги трябва да, ръбо, да вървят ръка за ръка с гарантиране на стабилността на финансовите пазари. Това, разбира се, е основното ни притеснение, т.е. да гарантираме, че финансовите институции, че кредитните институции са достатъчно стабилни, като това, разбира се, ще бъде в интерес не само на сектора като такъв, но и в интерес на потребителите и на гражданите. Благодаря ви. Припомня ви само какъв е графика. Крайният срок за внесене на изменения е на 12 декември в 14 часа след обед. Измененията ще бъдат разгледани на 27 януари а на 17-18 февруари ще е ковзно гласуването в, в нашата комисия и се очаква евентуално гласуването по пленарната зала да бъде през март, нали така? И така приключихме с дневния ред нашето заседание. Следващите ни заседания ще бъдат а, на 14 януари в 9, 19 часа с, с размяна на мнение с председателят на ЕЦБ и на 22 януари, сряда и от 9 до 12.30, 14.30 до 18.30 и четвъртък, 23 януари от 9 до 12.30 часа. Благодаря ви.